чуе гласа на Европейския съюз, а Европейския съюз ще предприеме всички мерки, ще упражни натиск за отменянето на смъртната присъда в тази страна в бъдеще. Благодаря, господин Калас. Ще гласуваме а, проекто резолюцията след малко. А сега последната точка Уганда и убийството на Дейвид Като. Госпожа Луначек, минута и половина. Господин комисар, дами и господа, ние всички искахме преди няколко седмици Дейвид Като да не бъде убит. Настоявахме за това още от ноември. Обсъждахме тоталното лишаване на права на, на всички лица от категорията лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални. И в крайна сметка Давид като стана жертва на едно ужасно убийство. Той беше защитник на човешките права в своята страна в, в, в Уганда и а, защищаваше всъщност правата на хомосексуалните. А, Радвам се, че ние ще приемем резолюция, за да може тези, които са е, го убили, да бъдат е, изправени пред съда. Трябва да се спре насилието срещу мълцинствата на сексуална или според сексуалната ориентация е, ЛГБТ. Те трябва също да живеят свободно. Ние носим отговорност. Трябва да защищаваме правата на а, хомосексуалните, подобно на Дейвид Като. За това е необходимо госпожа Аштън, завеждаща новата служба за външна дейност, да предложи инструмент, за, за защита на тази категория хора. Благодаря, госпожо Луначев. Госпожа Шаки. Благодаря, колеги. Днес ние имаме резолюция за правата ЛГТБТ. Вече за трети път този мандат го правим. Е, въпреки всичките предупреждения, знаем какво се случи с Дейви Като. Той беше брутално убит трябва да осъдим тази дискриминация в цял свят, включително в Европа, дори и в този парламент. Убийството на Дейвид Като е престъпление, което трябва да бъде изцяло разследвано, а извършителите трябва да бъдат е, наказани и да се създаде абсолютна атмосфера на нетолерантност към от това, е, тази дискриминация. Уганските парламенталисти всъщност е, е, подбуждаха конфликта, а не е, опазиха своите граждани. Алианса на либералите в парламента ще повдига непрекъснато на вашето внимание този трагичен случай в името на защитата на правата на ЛГБТ. Няма да мълчим парламента понякога сме колебливи или дори не желаем да отстояваме техните правата, но убийството никога не може да бъде оправдано и трябва да бъде осъдено по същия начин, по който осъждаме насилието срещу другите мълчинства и религиозни групи, например срещу християните. Следва да се използва набор от инструменти, с които е, се разполага за опазване правата на ЛГБТ в Уганда. Председателя, благодаря. Господин Танък. Убийството на Дейвид Като е резултат от е, омразата срещу общността хомосексуалисти в Уганда. Парламентаристите в тази страна не помогнаха. Вече е, виждаме няколко пъти как се случват всичко това е, и също хомосексуалността в тази страна продължава да се възприема като престъпление. Ето какво се случи с Дейвид Като. Той знаеше рисковете, но публично защитаваше гейовете и е, вестника, който отпечата неговата снимка заедно с снимката на други и написа под тях «Обесете ги». Представам си как реагират хората в моята страна, когато финансово се подпомага една подобна страна. Надявам се, че делегацията на Европейския парламент много внимателно ще обмисли за в бъдеще своята политика в контекста на убийството на Дейвид Като и ще се види по какъв начин може да се изисква прогрес на демокрацията и човешките права срещу подпомагането и финансовата помощ за Африка. Председателя, благодаря, господин Танок. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Вержи. Благодаря. Това е третата резолюция на парламента през този законодателен парламент за дискриминацията на ЛГБТ в Уганда. Особено тревожно е убийството на Дейвид Като, който беше символ на борбата срещу хомофобията в своята страна който заклеймяваше един проекто закон, който отива твърде далече в криминализирането на хомосексуалността, предвиждайки до животни и дори, присъди и дори смъртно наказание. Ние трябва да почетем паметта му, но да не забравяме и всички други, които биват хвърлени е, на е, общественото презрение. Е, омразата, към които се изостря от ислямските радикали специалисти, близки до държавната власт в бившия президент, президента вече е сигурен за своето преизбиране и от, от сега предвижда мерки за тези, които ще успорят изборите. Трябва да настоява Моганда да спазва своите задължения, да спре е, всякаква дискриминация към ЛГБТ, което, е, чието права са част от универсалните ценности, трябва да призовен Банки да е, се спре криминализирането на хомосексуали... хомосексуалността, да настоява за това. Благодаря. Може ли малко по- бавничко да говорите, за да могат да ви следят преводачите. Знам, че няма време, ма... Защо? Наистина, а, че те са два пъти по-бързо, отколкото обикновенно. За да може да бъдат преведени на всички езици, не бързайте прекалено. Минута и половина, господин Ке. Sorry, but, but the question how many speaking time we have all together... Въпросът за разпределение на времето за изказване не е мое пълномощно право, правомощие. Е, е- господин председателю, тези от нас, които живеем в развиващия се свят, е, знаят, че имаме сериозна разлика по отношение у нези, които живеят на юг от е, Сахара. Примера с е, Дейвид Като е много характерен. Той е един активист на група сексуално мълцинство, СМъг, обаче заклеймен от един вестник и преследван от враговете на хомосексуалността и в резултат на това 26 януари той е убит. Освен това, законопроекта Бехати, по който стана факт 2009 година, е насочен отново срещу хомосексуалността. Хората, които се определят като хомосексуалисти могат да попаднат в затвора и да получат и по-тежко наказание. Ние трябва да използваме възможното на европейско ниво, за да се спазват правата на гейовете. Благодаря ви. Председателя, благодаря ви. Следващият оратор е господин Кашман. Господин председателю, винаги е тъжно, когато приемаме резолюция, за активист, който е вече е, жертва на убежденията си за човешки права. Така че, умолявам ви, нека е, да направим нужното за живеещите в Уганда. Нека бъдем обединени в нашата резолюция да кажем, че омразата срещу е, гейовете и хомосексуалните е напълно неприемлива. Е, това, което можем да направим за Дейвид Като, е не само да настояваме извършителите да бъдат осъдени за това безмислено убийство на този младеж, но истинската справедливост всъщност е там, където е Африка. Господин Танък каза, наистина, е, дали сме твърде много и твърде лесно най-доброто, което може да се получи е колониализъм, който ние налагаме с нашите закони, понякога с нашата религия и на практика може да се стигне до факт, на който сме свидетели криминализация на а, хомосексуалните. И а, необходимо е да се направи всичко това, за да възтържествува правдата в тези страни, и в този регион. Това е единствения начин, по който може да въздадем справедливост за Дейвид Като. Говорим за тези, които нямат право на глас. Благодаря ви. Благодаря, господин Кешман. Сега минаваме изказващите се от името на политическите групи. Аз също смятам, че обсъждането на потъпването на човешките права на правозащитниците в Уганда е едно, но ние трябва да по-скоро да анализираме какви инструменти можем да използваме за, в тяхна защита и доколко европейската външна политика може да, вли, да влияе. През декември приехме резолюция срещу срещу Уганда, кой, която заклеймяваше това мълцинство. Аз съм ужасена от е, това ужасно убийство, но съм ужасена и от това, че европейските институции не използват инструментите, с които разполагат, е, за да накарат йеменския режим и угандийския режим да зачита човешките права. Ние искаме от комисията да, да вземе активно участие и да действа съгласно правомощията си. Благодаря ви, госпожа Крето, госпожа Тайн. Скъпи колеги, днес ще приемеме трета резолюция за отношението към хомосексуалното мълцинство в Уганда в, в тази страна представителите на това малцинство са маргинализирани и на практика изключени от обществото. От една е, християнска екстремистка секта, американска секта, се установила в Уганда и чрез своя вестник Ролинг Стоунс заклеймава хомосексуалистите. Е, благодарение на е, информацията, която тя изнесе, Давид Като бе убит с е, чук. Ударил чук. Така че ние Трябва да използваме всички свои инструменти инструменти, за да може всички от тези, които са а, осъдили хомосексуалните в Уганда, да бъдат преследвани. Искам да а, се присъединя към всички. Ние трябва да заявим нашата решимост да се борим против подобни убийства, защото а, това убийство е израз на дискриминация към хомосексуалността. На, това е държава, Уганда е държава, където хомосексуалността се счита за престъпление. Ние трябва да се борим е, с политически и економически средства за да, а, срещу това. не може да се дискриминира въз основа на а, сексуалната ориентация. А, тук а, трябва, не трябва да забравяме и правата на бежанците. Колко още хора ще загинат преди да вземем мерки? Благодаря колегата Чернецки на минута. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Myślę, że w ciągu... За трети път е, повдигаме въпрос, е, въпроси свързани с Уганда и с е, събитията в тази страна. Не става дума само за човешките права на една а, малцинствена група. Става дума за човешките прав, права като цяло, човешките права на най-уязвимите. Мисля, че клас, клас, да се чува гласа на Европейския съюз непрестанно, все повече и повече е от огромно значение. Ние трябва, разбира се, да бъдеме единни в израза на своето възмущение. Правата на е, ЛГБТ трябва да бъдат зачитани. Тази е, група трябва да бъде подкрепена и да й се помага да участва в политическия живот. Благодаря ви, господин Чернецки. Сега давам думата на останалите оратори. Всъщност една госпожа Сенечин, една минута. Талне мордърство Давида Благодаря. Бруталното убийство на Дейвид Като, който е един от най-известните активисти и защитници на е, човешкото право, права е всъщност едно проявление на е, жестокост. Това престъпление трябва да бъде санкционирано от законите. 38 държави в Африка считат хомосексуалността за престъпление и е, някои от тях смъртното наказание е наказанието за хомосексуалност. Не трябва да позволяваме това нарушение на човешките права. Колко кръв трябва да се пролее, колко хора трябва да умрат, преди международната общественост да принуди тези държави да променят законодателството си. Трябва да разгледаме каква е ролята на църквата. Вместо да проповядва любовта към ближния, проповядва омраза срещу хомосексуалистите като една болест, която трябва да бъде лекувана. Благодаря ви. Председателя, благодаря госпожа Сенишен. Казват ми, че госпожа Синклер може да говори от името на независимите, защото имат останало време. Благодаря. Само искам да кажа нещо процедурно. Вече за трети път ни се обещава време, а не получаваме време за изказване. Това не означава, че нищо не можем да кажем след като сме независими. Сега, Бих желала да поздравя Дейвид Като за смелостта му в Уганда, защитавайки не само своите права, но и правата на останалите ЛГБТ хора в Уганда и на тези в Африка. Наистина прекалено тъжно е, че минали октомври, когато дойде в парламента, ние очевидно не чухме неговите предупреждения и сега него го няма. Убиха го не, не мога да си представя как Европейския съюз все още предоставя а, помощ на Уганда. Надявам се, че ако няма амнести и хор, амнести, амнистия и хората продължават да бъдат наказвани в Уганда за това, че са хомосексуалисти, ние ще оттеглим своята помощ. По отношение на унгарското председателство на съвета, искам да кажа какво точно представлява техния акт този месец. Благодаря. Председателя, благодаря, госпожо Синклер. Разбирам. Госпожо Сенклер, обръщам се към вас, госпожо Сенклер. Отговориха ми, че времето за изказване не е не ви е било предадено. Така че, нека лично да ви кажа, ако ми изпратите информация до мен посредством вашите е, сътрудници, със сигурност ще мога да се свържа с вас и, и съответно да имате това време. Господин Вестрес. Благодаря, господин комисар. Тук говорим за убийството на Дейвид Като. Осъда. Това убийство се заклемява от всички европейски институции. Това е жестокост, която се вписва един по-широк контекст, дискриминация, към редица мълцинства, етнически, религиозни или мълцинства на сексуална ориентация. Неотдавна приехме <clears throat> резолюция за коптите в Египет, които са преследвани просто заради своята вяра. Да не забравяме жертвите на всички тези, които се опитват да извлекат ползи от слабата власт в своите държави. Ние трябва да настояваме това повече да не се повтаря. Благодаря. Колегата етен Меки. Една минута. Hatred and human rights. Омраз и незачитането на човешките права срещу мълцинствата продължават. защото убийство на господин Дейвид Като в Уганда е един, още един пример за дискриминацията и бруталното отношение към а, сексуалните малцинства. Убийството на господин Като трябва да бъде разследвано и лицето или лицата, които са извършили убийството, трябва да бъдат изправени пред съд. Казват, че някои органи, като вестника Ролинг Стоун, са призовавали към убийството на господин Като. Е, тези твърдения трябва да бъдат разследвани. Господин председател, трябва да кажа, че аз бях е, шокирана от изявлението на угандийски министр, който каза, че хомосексуалистите не трябва и да си мислят дори за човешки права. Сега давам думата на госпожа Тумкива. А, аз мисля. Мисля си колко, колко много страда тази хубава страна Уганда още по времето на Аминдада. Кът, страна, в, в която се потъпват човешките права, но нека да говорим за езика на омразата и неговите последици. Защо и за онзи вести, който е публикувал данните на господин Като и убийството, което последва но ум, езикът на омразото съществува и тук, в Европейския съюз. Е, има е, сайта Red Watch, е, в е, който се публикуват е, данни лични данни на хора от различни раси, с различни сексуални ориентации и там има насърчаване на омразата към тези хора. Ние трябва да защитаваме човешките права не само извън Европейския съюз, но и тук вътре в Европейския съюз. Благодаря госпожа Тунан Хонштайн. И а, сега давам думата на комисара Калас за приключване на нашия дебат. Господин председател, госпожи и господа, трябва да почетем памета с Дейвид Като. Един смел правозащитник и активист на групата Сексуалните мълцинства. На 2 октомври 2010 името му, заедно с снимката му, наред с снимката имената на други е, лица, за които се твърди, че са ЛГБТ, се появяват в таблоида Rolling Stone с надпис под тях «Обесете ги». Така всъщност заплашиха живота им и мисията имаше успех. Разбира се, нарушени са а, е, човешките права, правата на личен живот, което доведе до много сериозни щети и това е, Дейвид успя да защити. Това беше последния му успех, след което бе убит. Бе изразен е, е, шока от събитията и имаме е, обещението на властите в Уганда – че справедливостта ще възтържествува. Но е, ние загубихме един активен правозащитник. А ситуацията с а, е, хората а, е, ориентация ЛГБТ продължава да е трудна. Друг е, вестник а, публикува наскоро в Уганда отново много драстична статия, насочена срещу а, хомосексуалистите. Възможно ли е да се променят нещата след новото, новия парламент, който трябва да бъде избран в Уганда? Проекто закона Бахати е фактка и това е всъщност едно сериозно нарушение на международните стандарти, както и декларацията на ООН за сексуалната ориентация от декември 2008 година. На най-високо ниво министър е, премьер, министър на правосъдието, министър на външните е, работи в Уганда е поставено този проблем. Няколко партньора са поканени в Уганда, Уганда заедно с правозащитници, за да се предоставят последните стъпки, които са направени от властите по отношение е, правозащитниците в Уганда на 3 февруари делегация на Европейския съюз посети Уганда и бе стартирана нова стратегия за дейността на правозащитниците, за да може да се покаже по какъв начин може да подпомогнат мисиите на Европейския съюз правозащитниците и активистите, активистите ЛГБТ в Уганда. Е, трева, тревожени факта с този законопроект, както и други дейности насочени срещу ЛГБТ хората в Уганда. Освен това, искам да подчертая, че Европейския съюз ще продължава да подкрепя местните правозащитнически организации в страните. Европейската делегация скоро ще се срещне с Организация за защита на човешките права, за да дискутира начини за подпомагане на активистите ЛГБТ. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, господин Калас. Имаме 6 проекто резолюции и ще ги гласуваме след маничко. Сега